си даваме сметка, че е, на лице едно несъответствие между производството от една страна и транспорта от друга, поради което следва да се навчава местното екологосъобразно производство. Благодаря ви, колега Куташ. Госпожа Бердър, две минути. Благодаря, господин.